реакциите, спонтанни изказвания от залата. Следващата точка в дневния ред днес е едно изявление на заместник-председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за Иран и ядрената програма на Иран. Ще дам думата на първо на баронеса Аштан. Имате думата. Благодаря. Ние вече казахме преди малко, че въпросът за ядрената програма на Иран е източник на множество тревоги за Европейския и международната общност. Колегите споменаха, че съвета за външни работи през януари обсъдихме въпроса в контекста на нови санкции. Както винаги казвам, че ние искаме да запазим натиска върху иранските власти е, да спазят международните си ангажименти. Това е основен елемент на двойния подход. Заедно с е, групата Е3 плюс 3, която, както знаете, аз ръководя, Както знаете, прияти са няколко резолюции на съвета за сигурност. Независимо от това, Иран продължава да нарушава своите отговорности и не съдейства на МААЕ и ускорява разширяването на ядрената програма. През януари започна програма за обогатяване на уран с до 25, с 20% в обект контролиран от военните. Депутатите знаят, че от много години се изразяват тревоги относно липсата на сътрудничество от страна на Иран за разрешаване на тези проблеми. В това число се посочва и военният аспект на програмата. Докладът на МАЕ от края на 2011 година представи констатации, свързани с разработването на военна технология. На тази основа управителният съвет прие с огромно мнозинство резолюция, в която се изразява засилваща се тревога относно иранската ядрена програма. Работата, която вършим, се надявам, че говори красноречиво за нашите усилия да се постигне дипломатическо решение на ядрения проблем. Втората, втората част на двойния подход – аз разговарях с господин Джалили и изложих предложения които говорят за множество полза за Иран в е, е, политическата и економическа област. За сега не съм получила отговор на предложенията, които да станат част от процеса на взимане на речения. Възоснова е, на реципрочност и постепенен подход. Винаги сме изразявали готовност – да решаваме и други въпроси, които представляват интерес за Иран. Например, сътрудничество в областта на борбата срещу наркотиците използвам всяка възможност да повтори това послание на иранската страна. Наскоро в дискусията с външния министр Салехи и като използвам контакта с трети страни, по-конкретно от Турция, за да изразя посланието на Иран, че вратата за преговори остава отворена. Процесът може да започне веднага след като Иран прояви готовност. И на този фон съветът прие допълнителни мерки. Това е важна стъпка която говори за единството на Европейския съюз и лидерството на Европейския съюз. Целта на тези мерки е да засегнат финансовата способност на Иран да продължава работа по ядрената програма, като ограничава приходите й. Санкциите са много важни, тъй като ще засегнат приходите на иранското правителство. Износът на петрол е, възлиза на 70% от приходите, вносът на Европейския съюз възлизат на 20% от износа на Иран. Така че, като използваме този източник на приход, ние засилваме натиска върху иранското правителство като същевременно избягваме отрицателния ефект върху иранското население. Ние не сме сами. Санкциите на ОНЕ си остават в сила. На 31 декември Съединените щати решиха да предприемат нови, по-силни е, санкции, насочени към финансовата система и приходи, в това число и от износа на петрол. Сега трябва да убедим колкото може повече страни, особено тези, които внасят ирански петрол, да предприемат подобни мерки и да обмислят намаляване на вноса си. По този начин ще се засили ефекта. Забраната се осъществява по постепенен начин и е предвидена, предвидена възможност за преразглеждане с оглед на ситуацията и да се решават евентуални проблеми. По този начин Европейския съюз и държавите членки ще имат времето и възможността да се адаптират и да гарантират непрекъснатост на енергийните си доставки. Накрая искам да спомена, че ние продълж... си оставаме много разтревожени за ситуацията с правата на човека по-конкретно репресиите срещу политическата опозиция, но и засиленото прилагане на смъртното наказание в ре... като реакция на репресията и екзекуциите от миналата година беше прият режим на санкции. Той е насочен по-конкретно срещу онези, които са съучастници в и носят отговорност за тези сериозни нарушения на правата на човека. Сега са включени, сега са сегнати 61 души. Има забрана за износ на съоръжение, оборудване. Госпожи и господа, смятам, че това, което правим е правилно. Засилваме натиска върху Иран, продължаваме да настояваме за преговори и аз очаквам да чуя вашите становища по въпроса. Председателят, благодаря госпожо Аштън. Сега стигаме до ораторите от името на политическите групи. От името на Европейската народна партия давам думата на господин Салафранка. Две минути. Благодаря, господин председател, госпожо Върховен председател представител, госпожо заместник председател на комисията. Вие говорихте за трудните и разумни решения, които ще подкрепим, вероятно, сигурен съм, по, в гласуването утре. Ще бъдат необходими жертви от страна на редица държави членки. Чухме това, което казах министър-председателя на Франция и на Великобритания, както и а, президента Саркози, че няма да се позволи на Иран да се здобие с ядрени оръжия. Но ние трябва да върнем Ирак на масата на преговорите, за да може да се заглушат а, барабаните, е, тъпаните на войната. А, е един от кандидатите за президентския пост на Съединените щати казаха, че трябва да бързваме да, да действаме бързо. И а, трябва да помним, че ние се нуждаем от иранския нефт повече, отколкото те се нуждаят от каквото и да било, което ние може да им дадем. А, така че искам да кажа, госпожо Аштън, че като че извън международното измерение а, и съвета от 23 януари. Вие казахте, че вие сте пътували в Индия, в Япония, тяхната позиция е от жизнено важно значение, за да може нашите мерки да имат необходимия ефект. А сега от името на групата на социалистите и демократите, на госпожа Монис де Орхиса, благодаря, господин председател, благодаря, лейди Аштън. Иран ще бъде изключително важен елемент в 2012 година. Той ще продължи да играе ролята си като важен глобален и регионален дестабилизиращ фактор. Ще продължава да държи в тайна своята ядрена програма и също времено ще бъде третия по големина износител на нефт. Нефта, разбира се, представлява 80% от приходите на Иран. Именно по този начин начин може да постигнем ефективност на нашите санкции. Макар, че Израел и а, щатите се опитват да ескалират мерките, ние смятаме, че трябва да се изключат из изцяло военните действия. Трябва да се наложат пропорционални, а, съизмерими санкции, така че народа на Иран да не бъде засегнат и да използваме и втората писта, пистата на дипломацията, за да може да се провеждат а, а, редовни проверки от МАЕ и Иран да даде доказателства че ще използва обогатения уран за мирни цели, както предвижда договор за неразпространение на ядреното оръжие. През октомври бяха обсъдени тези въпроси. Тоест, Иран не трябва да спира изцяло обогатяването на урана. инспектори на Международната агенция за атомната енергия са в Иран, провеждат наблюдения. Ние трябва да имаме по-широка и по-амбициозна програма. Благодаря госпожа Шаке от групата на либералите за две минути. Благодаря, господин председател. Иран отговори с изненада на най-последните санкции с намаляване, и е обесценяване на своята валута. Това е след съвет от 23 януари. Европа е силна, когато е единна. Изолирането на Иран обаче не е само цел. Смятаме, че трябва да се работи съвместно с Турция, да се използват всички възможни средства за ангажиране в смислени дипломатически мерки, а не само санкции. Европейския съюз трябва да разгледа постоянното представителство и възможността да се открие постоянно представителство на Европейския съюз в Техеран, за да може Европейския съюз да играе важна роля в преговорите. Санкциите са крайна а, мярка, а не цел. Аз, ви аз се гордея, че Европейския съюз а, а, разграничава отго, отговорностите, свързани с нарушенията на правата на човека. А, е, иранският народ се чувства непредставен от техните военни, политически или религиозни лидери. Трябва да се действа независимо от Съединените щати, особено през година на президентски избори. Американските санкции влияят на дейността на Европейския съюз. Аз мисля, че храна храна и лекарства винаги трябва да имат достъп до иранския народ. И нещо много важно за хората в Иран и особено за младото поколение, а именно ролята на технологията за засилването или ограничаването на правата на човека. Не би трябвало да се а, изнасят а, репресивни технологии за иранския режим. Благодаря, госпожо Шаке. Някой вдигна синя карта. Господин Танък, искате ли да зададете въпрос и вие бихте ли приели този въпрос? Не се ползва микрофон. Госпожа Шаке специално спомена консерваторите в парламента, твърдейки, че ние вярваме в санкции, защото ни харесват. Кога имате предвид? ЕКАРЕ, моята група, или пък кога сме казвали, че сме за санкции, защото защитаваме санкциите като такива? Ако може да ни обясни какво имаше предвид, инак ще засегна становището на нашата група по санкциите след малко, когато се изкаже. Исках да посоча конкретни депутати, които много искат да се наложат санкции и НП. НП поиска разделно гласуване в един текст, който ще се разглежда утре. Там се говори за един постоянен подход на ЕС към репресивните режими, в които ясно заявяваме, че ЕС не налага санкции към цялото население, а те са към конкретни лица. Смятам, че текстът е много добър. Съжалявам, че в консерваторите в парламента говорят за санкции като цяло, а не правят едно разграничение, което се надявам, че вие ще направите малко по-късно. И, и кирия Кронберг, ексономата с ομάδας των Госпожа Кронберг от името на Зелените и Европейската обединена левица. Благодаря. Зелената група е изключително притеснена от напрежението в залива. Подкрепяме новите санкции на ЕС към Ирак. Голямата част вас от нас обаче се притесняват от негативното влияние на тези санкции върху самото население в страната. Нашата позиция винаги е била, че не може да се търси военно решение на ядрен проблем с Иран. Не трябва да оставяме никакви съмнения. И за това сме предложили от името на цялата група на зелените изменения. Ние като че ли е, с две аршина мерим санкциите. Налагаме санкции, сега хайде да преговаряме. Как можем да започнем обаче преговорите? Иранците заявяват, че имат желание да участват в преговори и това, което трябва да приеме ЕС е, че Иранците няма да прекратят всичките си е, опити за обогатяване на Иран като предпоставка за избягване на санкциите. Затова насърчаваме всички да влязат сериозно в преговорите, без да поставят предварителни условия. Иран и Западът постоянно е, отхвърлят предлаганите от едните от другите предложения за компромис, защото нямаше синхрон в преговорите. Надявам се в бъдеще това да не се повтори. Искани си Турция и Бразилия да участват в преговорите. Те предлагаха компромиси и ще бъдат едни отлични партньори. Ако продължим преговорите, това ще отвори една историческа възможност да освободим от ядрено оръжие Близкия изток. Наистина Европейския съюз трябва да подкрепи една такава конференция и да заложи пътната карта за процеса. Зелените смятат, че ние трябва да сме добър пример, като се откажем, подобно на Германия, от ядрената енергия. Примерът с Иран ясно показва, че няма как да се разграничат различните дейности с, ядромната, с атомната енергия за военни цели, за граждански цели като жест на добра воля, който ще покаже желанието ни да участваме в диалог, би трябвало да отворим свое представителство в Техеран. Иран трябва да получи гаранции за своята сигурност, тъй като е много трудно, което и да е страна, да дойде на масата на преговорите, когато постоянно е заплашвана с война. Следващият оратор е господин Танък от името на ЕКАРЕ. Две минути. Господин председателю, Военните амбиции на Иран и правителството, което постоянно отказва да работи с МАЕ и с исканията на съвета за сигурност на ОНЕ, представлява голяма заплаха за сигурността в света, както и мира в Близкия изток. Една постоянна заплаха към държавата Израел. Освен това, това може да доведе до надпревара с други страни, като например Саудитска Арабия, която иска да закупи такива атомни оръжия. Ако позволим на Иран, то тогава те ще направят същото. Всичко това е в нарушение на международното право. Мерките, одобрени от ЕС, дори с политическата подкрепа на Гърция, Испания и така нататък, които внасят огромни количества нефт от тази страна, ще окажат своето въздействие върху тази страна, ще попречат на паричните потоци и ще накарат Техеран да седне на масата на преговорите. По този начин можем да покажем, че Европейския съюз не се колебае, не избягва въпроса, предприема сериозни мерки. За първи път говорим с един глас по една огромна световна заплаха, а Иран трябва да си отвори ушите. Това също трябва да покаже, че Иран не е забравил огромната персийска култура, която стои в миналото му и не бива да се превръща в една брутална диктатура, където продължават да се провеждат публични екзекуции на хомосексуалисти, на малолетни и да експортира тероризъм посредством Хизбола в съседни страни. Те постоянно се намесват в а, външните работи на всички съседни страни. Следователно, те никога не трябва да се превръщат в е, страна с ядрено оръжие. И когато водим преговори, трябва да бъдем твърди и да не изключваме каквото и да било от възможностите, които, можем, които имаме за приемане на мерки. Е, Госпожа Ернст от името на Обединената левица е следващият оратор. Дами и господа, наскоро приетите санкции от Европейския съюз не са особено убедителни, те са просто дрънкане на оръжие. Ако искаме Иран да прояви готовност за компромис, смятаме, че се заблуждаваме. Ние не искаме ядрена програма, още по-малко в Иран. Там има шокиращи нарушения на правата на човека. Но да се прекрати вноса на ирански петрол – да се предприемат мерки срещу Иранската централна банка означава да се навреди на хората. Ще се засили опасността от война в региона. Ето това е измерението, за което говорим, госпожо Аштън. Към днешна дата няма доказателство, че ядрената програма е насочена към военни цели. Докладът на МАЕ от не е установил никакви подобни данни. Ето защо аз мисля, че ние трябва да водим истински преговори е, за Близки изток свободен от ядрена енергия и е, ядрени е, оръжия. Това няма да е никак лесно. Председателя, господин Белдер от е, името на Европа за свобода и демокрация. Една минута. Благодаря, господин председател. Както във външен, така и вътрешен план, ръководството на Ислямската република е подложено на огромен натиск. Дори ръководството на духовният водач е предмет на дебата. Това е много добра възможност международната общност да разобеди е, Иран от усилията да тръгне по пътя на ядрената технология. Знаете, е, госпожо Аштън, че воденето на сериозни преговори с Иран е трудна работа. Този път ще имате обединен трансатлантически фронт зад себе си. Американският флот е, е на път за региона. Говори се, от Иран има непрекъснати провокации. Необходимо е да се осигурят възможности МАЕ да осъществява обстойни проверки. Това е, което а, е, трябва да се предприеме. Виждаме, че между сунитите и шиитите има наразрастваща се пропаст. Това е, това е свързано и с ядрените амбиции на Иран. Председателят, благодаря господин Еренхаузер от Независимите една минута. Благодаря, господин председател. Сегашният ирански режим всъщност не е показал с е, нищо, че предприема програма е, за е, военни цели. Ако обаче предприемем военно решение възоснова на погрешна информация и погрешни предположения, какво ще предприемем, госпожо Аштън, по отношение на лагерата Ашра? Срокът, до който трябва да бъде преместен, все още предмета на предложението, което отправяме ли? Сега преминаваме към други оратори. Първо господин Брок за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Аз мисля, че целите на резолюцията Както чухме от госпожа Аштън, вървят много, си отговарят много добре. Да, естествено, не бихме искали да се стигне до солидарност между народа и режима. Искаме наистина да посочим, че този режим е диктатура и не прилага правилата на договор за неразпространение на ядрените оръжия и а, трябва да се предприемат съответните действия и да се излезе с съответните резолюции. А, искаме да предотвратим аватюрите на този режим. Така че нашето, нашите предложения и а, евентуалните санкции означава, че ние бихме се опитали да поясним, че Европейският съюз се опитва да направи, да постигне нещо не чрез военни средства и че няма да предприеме действия преди 1 юли, ако става дума за нападение, например, над посолства. И това послание следва да се предаде чрез разговори с наши партньори, като например Турция, но аз се надявам, че и Русия и Китай ще пояснят също така отправеното послание. Нашето послание трябва да бъде, че ние не бихме искали да дестабилизираме режима, същевременно обаче трябва да сме сигурни, че няма да се занимаваме с режим, който притежава ядрено оръжие и ракети, с които да го изстрелва и че те биха желали да си сътрудничат с международната общност, за да не може никой да намира причини да започне започне война. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Анна Гомеш за две минути. Иранските власти а, се стремят към а, а, постигане на а, ядрено оръжие. Ние казваме, че а, а, искаме да наложим санкции, но как сме сигурни, че те няма да бъдат заобиколени? Не бихме искали само да се дрънкат оръжия, не само в Израел. Би трябвало да избегнем я, а, военното решение. А, в според нас, в нашия двояк подход, бихме искали да търсим уреждане на въпроса чрез дипломатически средства, чрез установяването на дипломатическа мисия в Техеран, чрез наблюдения на обогатяването на уран, чрез работа за регионална сигурност, която да ангажира е, Саудитска Арабия, евентуално и Израел с цел постигане на економически напредък в региона. И не на последно място да изразим нашата солидарност с иранския народ, като поясним съвсем ясно и недвусмислено, че санкциите не са насочени към иранския народ. Благодаря. Сега давам думата на Александър Граф Ламсторп, минута и половина. Благодаря, господин председател. Много се радва, се зарадвах на решението на съвета да се наложат санкции ембарго и се изненадвам, че някои колеги тук казват, че няма доказателства а, за а, военни намерения. Трябва да се гледат фактите в лицето. А, има а, ядрени, а, има обогатяване на уран до 3%, което дава възможност да се произвежда ядрено оръжие. не само, че не е невъзможно това, ако се разгледат последните доклади на МАЕ, има явна тенденция към произвеждане на обогатен уран за, ядре за военни цели. Те работят по а, а, ракети с а, кратък и среден радиус на действия и също така диверсифицират своя внос. Това ще даде на Иран възможност да търси други средства. Мисля, че би трябвало резолюцията да се подкрепи много убедително и да се отчете евентуалната положителна роля на Турция. Господин Стивенсън, една минута. Полките от арабските пролет са толкова важни за Иран, колкото и за което и да е друга тирания по света. Господин Ахмадина Джан и фашистската коалиция в Техеран също ще бъдат пометени от вятъра на промяната. Те виждат признаците, че това ще се случи и точно заради това засилват усилията си за изграждане на ядрено оръжие, за да може да ни изнудват. До сега мисля, че сме видяли до какви жалки резултати водят нашите е, усилия в политически план, в който само се опитваме да успокояваме и да смекчаваме. Води до а, нови ядрени оръжия, както и тирания и нарушаване правата на човека. Затова съм за а, много стриктни санкции срещу бруталния режим в Иран. Те трябва да знаят, че са една от малкото останали държави, които все още подкрепят Асад в Сирия. Няма място за диалог с тирани Нека да се борим за промяна на режима. И кирия Льозинг, една... Госпожа Льозинг, минута и половина. Ядрените оръжия са сред най-ужасяващите оръжия. Те трябва да бъдат забранени по цял свят гражданското използване на, то, на атомната енергия е неконтролируемо. Трябва да направим всичко възможно, така, щото да се наложи световен мораториум на ядрената енергия и е, да настъпи ядрено разоръжаване. Затова има международни споразумения И разбира се, че може да се каже, че за разлика от Индия и Пакистан, Иран е подписал споразумението за неразпространение на ядрена оръжие, така че не, имат право да използват атомната енергия за граждански цели или мирни цели, но има опасност. никой като че ли не възпира други държави да използват атомната енергия. Никой не мисли и за санкции върху други страни. Последните доклади на МАЕ показват, че има едно ясно намерение да се изграждат ядрени оръжия в Иран. От много години чуваме дрънкането на оръжие, но трябва да се стабилизира тази страна. Много опасна тази политика за световния мир. Тя ограничава възможността за напредък, и мир в Иран. Мир и права на човека. Ето това са елементите, които трябва да подкрепяме, но те падат жертва на интересите на Европейския съюз и на САЩ. Господин Белдер, е, синя карта. Госпожо Люзинг, приемате ли въпрос от господин Белдер? Госпожо Люзинг? Ще приемете ли въпрос? Не ви разбрах. Господин Белдер вдигна синя карта, което означава, че иска да ви зададе въпрос. Ще приемете ли въпрос? Да. Господин Белдер, имате думата. Може би не знаете, но искам да ви попитам. Знаете ли, че Ислямска република Иран многократно заплашва малката държава Израел с разрушение? Чували ли сте и Израел да отправя такива заплахи към Иран? Моля да ми отговорите. Selbstverständlich weiß ich das, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was diese Frage im Augenblick. Е, да, зная, но не виждам какво общо има с темата, по която говорим по-настоящем. Следващия оратор е господин Провера. Благодаря, господин председателю. Баронеса Аштен. Трудно е да сме оптимисти. ядреното въоръжаване на Иран наистина ще има много дестабилизиращо въздействие в целия район между Кавказ и Средиземноморието. Може да започне един път, ядрен път на съседните страни, които по най-различни причини се страхуват от Техеран, като например Саудитска Арабия или Турция. А, иранските ракети ШАП-3 могат да ударят дори държави членки на Европейски съюз, като Румъния, България, Кипър, и Гърция, което означава, че те също могат да изпълнят своите заплахи да унищожат Израел. Могат да, да блокират и протока Ормуз, като по този начин ще е много трудно да се приемат каквито и да е контрамерки, военни и каквито и други. Трудно можем да си позволим една нова Северна Корея в Близкия изток. Новите санкции на Европейския съюз несъмнено са положителни, но времето ни притиска да намерим дипломатическо решение на проблема и да избегнем военното му решаване. О Обамая. Е, една минута. Господин председател, мерките за спиране на вноса на ирански петрол в Европа – е нещо, което ние обсъждаме. В краткосрочен план ембаргото ще окаже въздействие върху цивилното население. Те ще намерят начин да продават петрола си на други клиенти. Ето защо според мен бойкота няма да даде желания резултат. Аз мисля, че ние трябва да се замислим за иранците в изгнание, които твърдят, че петролното ембарго не е пътят. Мисля, че трябва да намерим по-умерен подход. Ясно е, че трябва да гарантираме и сигурността. Господин Преда има думата за минута и половина. Благодаря. Групата на НП а, смята, че решението, което бе взето на 23 декември за налагане на санкции върху Иран а, е едно положително решение. Това са санкции, които наистина са много стриктни, особено в борба с този режим. След а, спирането на дейността на много физически и юридически лица след ограниченията на износа на деликатни и сенситивни продукти в а, а, сферата на изкопаемите горива. Това беше един пореден етап а, на налагане на санкции. Стратегически важен въпрос за тази държава. Не може лесно да се вземе такова решение. В случая с Иран тези мерки са много по-важни, защото има заплаха за ядрена пролиферация на тяхната ядрена програма, което много ни притеснява. Затова смятаме, че е много важно Европейски съюз да даде ясно да покаже своята твърдост. Изострянето на тези мерки дава един ясен сигнал на иранците, че няма да приемем в бъдеще продължаването на една такава атомна програма. Онези, които твърдят, че санкциите не са продуктивни, са контрапродуктивно, на тях ще кажа две важни неща. На първо място, е, санкциите ефективно и ефикасно спряха атомната програма на Иран, попречиха на Иран да си построи бомба. От друга страна, Иран обаче започна да показва, че тези мерки наистина оказват въздействие върху економиката на страната. Следователно, санкциите могат да помогнат Иран да се върне на прегов... масата на преговори. А. Мистер Фокс. Uh, uh, uh, Господин Преда, Господин Фокс иска да ви зададе въпрос по процедурата с синя карта. Приемате ли да? Съгласен ли е господин Преда, че най-сериозната заплаха за мира в Близкия изток е и въоръжен с ядрени оръжия Иран и следователно за заплахата от военни действия е много важно, за да сме сигурни, че те ще се съобразят с волята на международната общност. Да, разбрах въпроса. Мисля, че сме на най-съща страница. Е, Следващия оратор е Катлин Ван Брем за две минути. Господин председател, госпожо Аштън, ясно е, че имате много широка подкрепа за позицията си и позицията на Европейския съюз. Мисля, че упоритостта на иранския режим, и това е меко казано, е повод за строги санкции. Тук се изразяват много остри становища експерти всъщност са ни, доказ, ни доказват, че санкциите са довели до промяна на режима. Освен това, има един много важен въпрос. Аз и цялата ми група смятаме, че тези санкции не са стъпка по пътя към военна интервенция и, и нито пък конфликт в Иран. Това трябва да бъде ясно. Ние имаме нужда от военна заплаха, за да сме сигурни, че се отнасят към нас сериозно. Аз мисля, че военния конфликт би бил нещо погрешно за региона. В освен това, ми беше много интересно да чуя нещо, което ме притесни повече и това е положението на хората и ситуацията с правата на човека има много фирми от Европейския съюз, които продават своята технология на иранското правителство, за да за да налага репресии срещу хората, технологии за послушване на телефони, за блокиране на достъпа до интернет. И тук ние трябва да направим нещо вътре в Европейския съюз. Благодаря, госпожо Ван Брем. Следващият оратор е госпожа Парванова. Благодаря. Ситуацията в Ирак показва все повече, че ядрения проблем трябва да се решава от международната общност. Да не забравяме текущи въпроси, като нарушаването на правата. Трябва още един път да призовем иранските власти да си сътрудничат пълно с МАЕ по всички въпроси, особено онези свързани с евентуалното военно измерение. Това включва безусловен достъп до всички продукти и документи. Европейския съюз предприема прагматичен подход по отношение на санкциите. Госпожо Върховен представител, ако санкциите не постигнат своята цел, бихте ли ни казали как смятате да си сътрудничите с страните от Близкия изток и по-конкретно от Турция, за да се стигне до реалистично решение и колко е реалистичен диалогът с Иран. Ники Цавела има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън, аз искам много да ви помоля да продължавате да се придържате към дипломатическите стъпки. Не е сигурно, че дипломатическия метод се е провалил с Иран. Да, Иран е една държава с много богата история. Има три неща, които искам да кажа. Първо въпросът с ангажирането на Русия. А, а, кой упражнява въздействие, кой ще бъде засегнат в Иран, елита или обикновените хора. Поставя се въпроса и за енергията и може би ще отнеме много време да се усети ефекта. енергопотреблението се увеличава. Всичко това трябва да имаме предвид, преди да предприемем процес, който може да доведе до тежки а, е, проблеми не само в Европа. Благодаря, а, е, благодаря председател Даян Доц. Една минута. Благодаря, господин председател, госпожо Върховен представител. Вярно е, че правителствата в целия свят са загрижени от ядрената програма на Иран и а, е, а, заплахата на сигурността сигурността. Това е един брутален режим, който няма а, грижа за държа, за своите а, хора. А, необходимо е да се поставят, да се предприемат необходимите санкции, за да се насърчи Иран да а, седне на масата на преговорите. А, би трябвало да се поясни на Ирак, че закриването на Хормуз е напълно неприемливо. Штатите, Великобритания и Франция изпращат кораби, които плават към Иран. Необходимо е да говорим с един глас и да бъдем решими да защитим безопасността на гражданите. Но това не но това не може да бъде само чрез дипломация и диалог, а трябва ясно да посочим, че ще предприемем действия, ако това продължи. Следващия оратор е госпожа Коларска Бобинска. Две минути. Господин председател, баронеса Аштен, аз мисля, че в момента влизаме в една много нова и трудна фаза в отношенията си с Иран или по-скоро в липсата на отношения с Иран. Докладите на Международната атомна агенция показват, че Иран има и познанията и желанието да разработи ядрени оръжия. Иран не еднократно се опитва да, се, да скрие действителните си действия от МАЕ и да пречи на нейните инспектори. В международен план Иран ни заплашва с военни действия срещу нашите съюзници и блохи, блокира ОМОС. А, ние се интересуваме от демократичните движения. Няма надежда, че изборите през март ще доведат до промяна в политиката на Иран. Следователно Европейския съюз няма избор, той трябва да наложи санкции. Заплахите, идващи от Иран, ясно посочва, че ние не можем да подкрепяме този недемократичен режим чрез закупуване на нефт. Сега трябва да упражним натиск върху Иран да а, участва а, активно а, в преговорите. Това не трябва да бъде а, начин за спечелване на време. Госпожо Аштън, вие не трябва да приемате нищо освен реални разговори, реално, реален обмен на становища. Може да започнем да говорим за възобновяването на вноса на ирански ресурси само тогава, когато Иран а, изпълни резолюцията на ООН и а, съветите на Международната агенция за ядрената енергия. Председателя благодаря. Следващия оратор е госпожа Копа. Две минути. Благодаря. Дебатът тази вечер е много важен, госпожо Върховен представител – Новите санкции, наложени на Иран, са значителни. Важно е обаче е да изчерпим всички други възможности да върнем Иран на масата на преговорите. Решението да се наложат санкции, макар че бе необходимо, не бе лесно за вземане. Възниква въпроса за нефта и прекъсването на доставките на нефт може да създаде проблеми в много държави економическото въздействие на всичко това във времена на криза е, ще бъде огромно. Иран винаги може да продаде е, количествата нефт, които произвежда на други пазари, не само на европейския пазар продава. Затова е, трябва да направим така, че санкциите са ясни и не нанасят прекомерни вреди на населението. Моля ви и възползвайте се от всички дипломатически маневри възможни, за да решите този проблем. И Международната общност и Европа трябва да погледнат и какво е състоянието на правата на човека в Ирана. То е ужасяващо. Трябва да се припомни това на Техеран. В ничи интерес не е да се нажежава да се нажежават отношенията с арабския свят. Или затварянето на протока Хомус, което ще доведе до по-нататъчна ескалация. Иран трябва да намери мирен начин за решаване на проблемите, които предизвика ядрената програма на страната и това няма да бъде лесно. Благодаря, госпожо Копа. Господин Грифин има думата. Оръжда за масово поразяване. Не знам дали си спомняте колко много политици постоянно говореха как трябва да действаме срещу Ирак преди години по отношение на такъв тип оръжия. За това започнаха и санкции една незаконна война. Онези, които гласуваха за санкциите против Ирак, за тези несъществуващи оръжия за масово поразяване, може би имаха добри намерения, но успяха да убият хиляди иракски деца, които умряха от липсата на храна и на медикаменти. Сега вече говорим за ядрени е, оръжия. Имаме нова цел Иран. Основните жертви обаче ще бъдат същите децата, защото е, едно ембарго за банковите операции и за нефта, ще направи така, че Иран да не може да закупува нито храна, нито медикаменти за своето население. Ако ние гласуваме за, ще покажем, че сме банкротирали не само финансово, но и морално. Ако някои нови ционисти искат война с Иран, нека да влизат, но ние не трябва да влизаме в такава война. Това не е нашата война. Uh, Благодаря. Преди да ви попитам дали ще отговорите на въпрос, искам да ви поздравя. За първи път председателствам заседанието. My... По-късно ще говоря народния си език. Ще отговорите ли на въпрос? Господин Грифин много харесва Иран, като заплашва съществуването на Израел. Е, част от речника му го издава. И той, и партията му оттам идват. Е, но искам да задам един сериозен въпрос, свързан с този дебат. Смятате ли, че Иран иска да използва за мирни цели атомната си програма. И ако това е така, защо има нужда от обогатен 20 до 50% уран? Благодаря. Господин, господин Грифин, 30 секунди ми Изляма и Техеран и отношенията с Европа. Що се отнася до Близкия изток, държавите в Близкия изток са тези, които трябва да решават проблемите. Ние не трябва да се месим. Когато иранците погледнат какво се случи с Либия, където нямаше оръжие, няма какво да ги обвинявате, че искат да се защитат, ако това всъщност правят. Но оръжията за масово поразяване, много лъжи сме чули по този въпрос и сега слушаме пак същите лъжи. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е господин Шопфлин. Минута и половина. Благодаря. Искам да ви поздравя и ще продължа на английски. Нами и господа, ядрената програма на Иран несъмнено е източник за потенциална заплаха за целия регион, пък и за Запада. Не може обаче да се втренчваме само в ядрения въпрос, защото ако го направим, ще пропуснем други стратегически събития. Например, Иран е голяма сила в конвенционалното въоръжение. Трябва да ви кажа, че те са така въоръжени, че едва ли имат нужда от ядрено оръжие. Могат да блокират протока, за който се говори по-рано, това ще окаже въздействие върху износа в целия а, залив. И една пета от потреблението на а, нефт се обезпечава от тях. Ирак може да стане сателит на Иран и възстанието в Сирия. Още нещо. Един друг съюзник на Иран. Това пряко оказа въздействие върху интересите на Иран, затова те подкрепиха и Асад. Е, знаем каква е целта на Иран да контролира залива, да неутрализира Саудитска Арабия, да изключи САЩ от въздействие в района. Така че атомните въпроси са само част от всички други стратегически такива. Благодаря. Следващият оратор е господин Вайден Холцер за две минути. Благодаря, господин председател. Близкия изток предизвиква притеснение и тревога в Европейския съюз и ние се опитваме да погледнем в бъдещето да видим дали там има мирно развитие. Много неща са заложени на карта сегашното ръководство на Иран прави всичко възможно напрежението да се засили, подкрепя терористичните дейности, заплашва Израел между... и не само това. Отправят се предупреждения и дипломатическите и предложенията за дипломатическия процес се отхвърлят. Ние в Европейския съюз се опитваме да проявяваме е, логика. Мисля обаче, че подходът на е, морковето и тоягата ще даде повече резултати. На мен ми се струва обаче, че ние използваме повече тояга, нека малко повече морков да предлагаме. За да има последователност, би трябвало да не допуснем нищо, което да доведе до засилване на напрежението и да ни доближи по-близо до войната. Ако търсите примери в миналото, те не са малко. Е, опустошителни войни. Е, ако подобно нещо се случи, ще се върнем с десетилетия назад. Трябва да направим всичко възможно е, да предотвратим война. Госпожа Андрикина има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Приветствам решението на Европейския съюз за ембарго върху внос на ирански петрол и за замразяване на активите на Централната банка, защото неодавнашните мерки заедно с мерките на САЩ ще дадат резултат. Трябва Европейския съюз купува една четвърт от иранския петрол. Посредните санкции излизат извън рамките на лицата и институциите, участващи в военната програма. Надявам се, че тези санкции ще дадат резултат. По-важното е европейски... държавите членки да са наясно с евентуалните последици Европейският парламент в то, своята резолюция изрази ясна подкрепа за двустепенния подход в преговорите с Иран, който предполага и ползи, и наказания. Ние и искаме Иран да стане страна като Япония, страна, която която да придобие е, ядрени е, технологии, ако желая. Приключвам. Онова, което може да даде шанс на дипломацията са промените в е, страната и региона, в това число и движението за демокрация в Близкия изток. Благодаря. Следващият оратор е господин Куташ. Две минути. Благодаря. Госпожо Аштън, почитаеми колеги, Иран се намира в един район, който е много деликатен. Е, иранските ядрени оръжия са още една заплаха за мира в тази зона. Това е един метод за оказване на контрол върху съседите на Иран. Затова съм съгласна, че трябва да си изясним намеренията на тази страна. Независимо от това, обаче, трябва да си зададем един въпрос общи санкции върху петрола. Ще доведат ли те до резултати? Мисля, че ние не можем да наказваме цялото общество за грешките, които са извършили управляващите. Санкциите трябва да бъдат насочени към онези, които държат властта. За това искам да привлека вниманието на госпожа Аштън, че е изключително важно постоянно да се преоценява и оценява въздействието на тези мерки. Едновременно с това обаче Европейския съюз трябва непрекъснато да насърчава насърчава воденето на диалог с иранските власти. Както бе казано вече, трябва да извлечем максимална полза от отношенията, които имаме и които те имат с Турция. Също така не бива да се забравя и ядрения проблем. Не бива да забравяме обаче и правата на човека. Подобно на много от колегите си, и аз искам да припомня този въпрос. По него Европейският съюз трябва да получи от своите предприятия сумата или количеството от продукти, които изнасят за тази страна, особено електронните продукти. Единственото решение на, когато има напрежение в отношенията на държава, особено с Иран, е мирното решение. Едно военно решение би било една огромна грешка с ужасяващи последствия. Европейският съюз, благодарение на върховния си представител, трябва ясно и твърдо да каже, че е против военната намеса и военното решаване на проблема и трябва да каже, че е отворена за диалог. Благодаря. Е Господин Качмарек има думата за минута и половина. Благодаря ви. Аз не мисля, че има някакво съмнение в това, че Европейския парламент трябва да изрази своето становище. Не ние, а МАЕ изрази своето опасение от военния аспект на ядрената програма. И аз мисля, че има доказателство, че Иран иска да разработи ядрени оръжия договор за разпространение на ядрени оръжия, подписан от Иран и следователно страната е длъжна да предоставя информация за всичко свързано с ядрените материали. В своята резолюция 9929 от 2010 година Съветът за сигурност призовава Иран да направи онова, което е необходимо. Иранското правителство застраши мира и стабилността в близкия регион. Не ние го направихме. Ето защо аз призовавам върховния представител да предприеме необходимото, а, а и да не забравя тежката ситуация в лагера Ашраф. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че спазихте ограничението във времето. Следващият оратор е господин Щастни минута и половина. Благодаря, господин председател. Иранските беженци от Ашраф ще бъдат прехвърлени в лагера Либерти. Беше дадена зелена светлина. Одобрението беше дадено без съгласието на живеещите в Ашраф. Беше казано на посланника Коблер да го направи. Вие трябва да се ангажирате много повече. Особено след като иракското правителство ви отказа правото да вземете участие в преговорите. Има 900 живеещи в Ашраф, в лагера Ашраф, които имат връзки в Европа. Следователно, трябва наистина да бъдем рамо до рамо с нашите приятели от щатите за да можем да постигнем един демократичен Иран без ядрени оръжия. Председателят, благодаря. А даже спестихте малко време, за което много ви благодаря. И последния в нашия списък е господин Фелнер. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън, трябва да кажа, че санкциите, наложени от Европейския съюз върху Иран, са важни и ние трябва да се обединим за тях. Мисля, че се постигна голяма подкрепа, както и очаквах. Не смятам, че това, което се случва, а, не, е, не е указание, че няма успеха, по-скоро санкциите са уместни. Срещнах се и говорих с, с а, членове на иранската опозиция, които искат от нас да бъдем а, строги и а, да вземем силна позиция. Ние трябва да имаме единна позиция, която да има последици и нашите санкции трябва да бъдат ясни и действени. Председателя, благодаря. Първо, а, а, първия човек, когато видях да иска думата, е господин Мико, госпожа Мико Лене. Много често ние казваме, че Европейския съюз трябва да говори с единен глас по външни а, въпро... по международни въпроси. Има държави, които страдат от економически трудности и внасят нефт от Иран. Необходимо е да се се подаде ясен сигнал към иранското правителство. Европейската политика а, на а, две писти би трябвало да се поддържа и а, да се определи да, дали иранската економика ще бъде изложена на повече ограничения. Сигурността и безопасността в а, Близкия изток зависи от желанието или нежеланието на да, държави да се ангажират с процеса. Тук имам предвид Русия. Госпожа Флашикова Бенова е след следващия оратор. Една минута. Благодаря, че ми давате думата, господин председател, госпожо Аштен, уважаеми колеги. Не може да има а, въпрос а, относно това дали Иран ще изпълни а, международните си задължения. Ако това не стане, ние би трябвало да предприемем а, пълни мерки. А, от друга страна е важно да се подчертая, че тези санкции би трябвало да бъдат насочени към представителите на режима, а не към обикновените граждани на Иран, чието живот е много труден. Има едно второ измерение, именно дипломатическите преговори с Иран. Обедена съм, че ако продължим а, в тази посока, ако успеем да ги убедим, че наистина се интересуваме от коректно партньорство с държави като Иран, не с неговите ръководители, но с страната, с самата страна ще можем да постигнем контрол на а, разпространението на ядреното оръжие. Председателя, благодаря. Господин Ангуракис. Господин председател, ембаргото върху износа на нефт и другите санкции, които бяха прияти от съвета, показват, че предприятите стъпки срещу Иран ескалират. Това ще се изостри енергийната криза, пред която вече сме изправени в Европейския съюз. Не можем да действаме като световен жандарм. Госпожо комисар, ние трябва да а, отчитаме последиците на нашите действия в Персийския залив. Трябва да видим и да наблюдаваме това, което прави Иран със своята ядрена програма, а, а Израел и той развива своя а, ядрена програма. Сигурен съм, че ще има общо осъждане на тези стъпки. Не искаме да обявяваме война на Иран. Много е важно а, да се предотврати новото кръвопролитие в една империалистическа война. Благодаря, синя карта има вдигната. Е, ще отговорите ли? Да, приемам. Господин Танък, имате думата. Благодаря. Трябва да ви кажа, че изключително ми е омръзнало иранск тежките ядрени оръжия да бъдат сравнявани с Израел, с Пакистан и случващото се в Индия. Израел не е подписал споразумението за неразпространение на ядрени оръжия, докато Иран го е подписал. Той по този начин нарушава международните си задължения. Господин Горакис говори за това, че сме световен жандарм. Да, съвета за сигурност е такъв, защото отговаря за световната сигурност. Какво му е лошото на това да накараме Иран да спазва международните задължения, които е поел? Will you so kind to answer? Ще отговорите ли? Да. Господин Танък. Аз мислех за вашата държава всъщност, за Обединеното кралство. Това е ядрена сила. И искате да направите така, че има един ядрен клуб и не допускате други да се присъединят към този клуб. Европейският съюз, както казах, се опитва да се самоназначи за световен жандарм, защото си мисли, че той е пазител на международното право и може да налага санкции срещу други държави. Благодаря, господин Милцер, има думата ембаргобешлус der Europäischen Union zum Eigentor werden. Решението за налагане на ембарго може да доведе до трудности, защото ако спрат доставките, Испания, Италия, Гърция ще бъдат много засегнати. Те имат проблеми и с дълга по-настоящем. При затварянето на протока, като един от най-важните маршрути за превозване на нефт и нефтопродукти, кризата ще се задълбочи. И в миналото за атаки се е използвало едно такова оправдание, че се разработва ядрено оръжие, постоянно започват различни дебати, след това в случая спорове около нефта, това може да има ужасяващо въздействие Не трябва да решаваме по военен път а, този въпрос. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Последният оратор е господин Рубик. Благодаря. Мятам, че това е много важен дебат за всички ни. Европейският модел не е военен модел. Нашия модел е модел на мир. Трябва да търсим в Иран хора, които искат да говорят с нас. Аз съм убеден, че има много такива в иранския парламент, иранския парламент например, които не са съгласни с политиката на стоящото правителство. Спешен план трябва да подсигурим такова сътрудничество. То винаги е една основа за по-нататъчно мирно сътрудничество и търговия. Търговията е в основата на демокрацията. Приятелството в различни сфери, културата, спорта и така нататък означава това да приемеш становището на другия. Мисля, че трябва да има дебат и в Иран. Нямаме нужда от санкции срещу иранските граждани. Имаме нужда от санкции срещу онези, които злоупотребяват с правата. Благодаря, казва председателя. Може ли да резюмирате или да отговорите на част от въпросите? Благодаря, почитаеми депутати. Смятам, че това беше важен дебат и слушах внимателно всички изказвания. Ако ми позволите, ще се опитам да обединя част от темите, които бяха изразени а, в парламента и ще се опитам да отида една стъпка нататък, т.е. Да, да кажа как ефективно можем да работим по този много важен въпрос за ядрените амбиции на Иран. Господин Салафранка, първото изказване и след това мнозина след него говориха за това, че трябва да се работи с другите, за да сме сигурни, че си сътрудничим със своите съюзници. И е3 плюс 3, Русия, Китай, САЩ, както и Обединеното кралство, Франция и Германия. Шесте държави, които, когато водим диалог в, с Иран, седят зад мен, като Е3 плюс 3 и са избрани от съвета за сигурност на ОНЕ. Говорим не само с тях. Говорихме и с а, други, като Китай, миналата седмица бях в Индия, там също говорихме, постоянно говорим с Русия, политическия директор по настоящем е там, говорим с Япония, с Корея, като амбицията ни е да направим така, че празнината, създадена, създадена от санкциите на ОНЕ, да не бъде попълнена по начин, по който, който да доведе до липса на промяна. Мнозина от вас споменаха ролята на Турция – Поддържам постоянно връзка с колегата в Турция. Турция постоянно предоставя информация, защото те препредават нашите послания. Те бяха домакини на последния кръг преговори. Много благодаря за начина по който работиха с нас. Ще замина за Бразилия този уикенд, където ще има много разговори. Един е от тях ще бъде свързан с Иран и мерките, които да предприемем. Разбирам това, което искате да кажете за засилване, разширяване на разбирането по света какво правим, какви са аргументите зад нашите действия и потребността международната общност да се изправи като един и да разреши удовлетворително този проблем. Във всичките си разговори по света тази точка е част от дневния ни ред, като винаги заявяваме, че санкциите са важни и тяхната цел е да убеди Иран да започне преговори. Тоест един двояк подход. Вторият въпрос е свързан с въздействието на тези санкции върху е, иранския народ. Това, което се опитваме да направим е да убедим режима, да дойде на масата за преговорите. Това, което ме притеснява е чисто економически как стоят нещата. Една държава, която би трябвало да расте економически. Постоянно наблюдавам нашите действия, за да съм сигурна, че въздействието върху иранския народ е минимално. Но същото време и те да разбират това, което правим. Има много е, иранчани, които също биха искали е, Иран да не върви по този път и споделят нашите въжделения. Говорим с държавите членки, за да видим какво ще бъде въздействието върху държавите членки във всичките си действия. Защото, каквото и да правим, трябва да наблюдаваме постоянно въздействието върху държавите членки. Националните правни системи е, трябва да гарантират е, налагането на това ембарго и неговото незаобикаляне. Колегите споменаха, че лагера Шраф има почти изцяло ирански обитатели. Казах, че се опитваме да намерим удовлетворително решение за хората, които са там. И отговорът ми е ясен. Трябва те да бъдат в пълна безопасност и да имат бъдеще. Има членове на ООН, които обсъждат с държавите членки различни въпроси, въпросите за гражданство, както и Върховния комисариат за беженците. И те се занимават с това. Господин Коблер ще бъде тук утре. Това също го казах. Работим в тясно сътрудничество с САЩ, с международната общност и в разговорите с Ирак. Това е постоянна тема. Трябва обаче да се върви напред и хората да намерят бъдеще – не да ги държим чисто и просто в този лагер, защото нямаме план от там насетне. Планът може да не е идеален, може да е компромисен, но ако изпълним този план добре, е, той съдържа един потенциал за бъдещето на тези хора и тяхната безопасност, което е последната ни, основната ни цел. И накрая нещо, което каза господин Танък за безценната персийска култура. И тук в Европейския парламент и в целия Европейски съюз е ясно, че спора ни не е с иранския народ. Ние бихме искали те да се развиват добре и тази е, огромна персийска култура да бъде част от региона и от международната общност. Имаме обаче задължения. Задължения като държави и като Европейски съюз. Нашите задължения са, когато някой подпише един договор и заяви, че няма да разпространява ядрено въоръжение, да спазва тези си задължения. И ако не ги спазва, трябва да се направи нещо. Това се прави посредством съвета сигурност на ОНЕ Оттам минават всички въпроси. Свет за сигурност ми предоставя мандат, е, с който работя и се надявам да имам необходимата подкрепа, да може тези санкции да се разглеждат като огромен принос към задвижване и на другите процеси и моля Иран да отговори на моето писмо, да тръгнем от там, откъдето прекратихме разговорите и да ги подновим. Köszönöm szépen. Благодаря. Драги колеги, внесени са 6 предложения за резолюция. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде в 12.